Bueno, seguimos entonces con... Добре. Значи, продължаваме по темата Етиопия. Този път в открито заседание. Най-новия доклад на Amnesty International е изключително критичен по отношение на Етиопия. Става дума за масови арести на демонстранти и журналисти, нарушаване на човешките права, нарушаване правата на членовете на опозицията. Е, чув от 2015 година се получаваме информация за екзекуции без смърт и без съд и присъда. Има засилващи се демонстрации срещу правителството в Етиопия и сега от 2016 година тези демонстрации са потушавани брутално от силите на сигурността. От началото на октомври са загинали десетки, ако не и стотици хора. Е, това е наистина масово движение и по-скоро масова паника по време на мероприятие в южната част на страната. Полицията е използвала срещу демонстрациите е, гранати с сълзотворен газ, имало е и е, изстрели. Из за 6 месеца правителството е обявило извънредно положение много сме загрижени за положението в Етиопия и човешките права там. Обсъждаме този въпрос с експертите. Първо ще чуем господин Феликс Хорн. специалист, който се занимава с въпросите на африканския рок и извършва разследвания по този въпрос. Благодаря за възможността да говоря в този критичен момент, както за Етиопия, така и за нашето отношение с страната. На 2 октомври неизвестен брой на хора, може би стотици, са загинали по време на демонстрация, потушена с отворен газ и изстрели. Това става в Реча. Това е важен център за мнозина от хората. И тези хора, тази смърт е засилила отрицателната и спрямо тази политическа група. Е, има сериозни мерки и репресии срещу хората, които се смята за близки до режима. Обявено 6 месечо из извънредно положение. Е, за съжаление, в, след 11 месеца на, на, на протести срещу правителството, е породило много сериозни посегателства върху тази група от населението. Това се случва в различни части на Етиопия. Има раз, принудително разселване и така нататък. Е, правителството обяви през януари преустановяване на мастер-плана. В резултат се стигна до сериозни протести и демонстрати в резултата на дългогодишното подценяване и маргинализиране на тази етническа група. Говори се за много арестувани, изчезнали, убити. През юли имаше също много сериозни протести във връзка с етническата идентичност и политическите а, протести срещу управляващата партия. През август а, насилието продължи, убити с, а, само за един уикенд над 100 души. Този процес продължава правозащитниците са разговаряли с над 700 души от преследваното малцинство и установяваме, че поне 5 души са загинали по време на протестите в резултат на ненужно насилие. Над 5000 души са задържани без съд и присъда. Широко се прилага брутално отношение, мъчение и военните прилагат изключително брутални методи по отношение на задържаните и те трябва да поддържат сега извънредното положение. Очевидно Етиопия минава през най-сериозната правителствена и хуманитарна криза от 1991 година насам. Е, това поражда много сериозно, е, много сериозна загриженост. Трябва да бъде упражнен натиск върху правителство и, прави, и Европейския съюз да вземе водеща форма е, е водеща роля в това. Но всичко това не е спонтанно събитие. Е, това е резултат от дългогодишни е натиск упражняван от правителството и ограничаване на правата. Етиопия и е сред държавите в Африка, които преследват журналисти, блогъри, блокират се критични към правителството, вебсайтове, радио и телевизионни програми също, различните журналисти и хуманитарни организации или правозащитни организации са обект на репресии. През последните три месеца нещата са изцяло блокирани на много места. Ам, включително Дойче Велен, няма възможност да излъчва своите предавания. Блогерите са, са има много арестувани блогове и това, затова ние получаваме непрекъсната информация. В момента се закриват и блокират много канали за информация. През 2009 година правителството излезе с една прокламация, която засегна пряко ролята и работата на НПО. Приети са също така закони за борба с тероризма, които посегнаха на радица, на, до което доведе до съдителни присъди на много журналисти и блогъри. Хората имат малко шансове, тъй като няма независим е, съдебен процес, а политическите партии през 2015 година доведоха до сформиране настоящото правителство, въпреки различните, твърде различните нагласи. Но през 2010 година, разбира се, бяха отчетени 99% от гласовете под подкрепа на тази партия. Опозицията на правителството води до сериозни мерки. За мен е ясно след всичко, което съм видял и чул през годините, че е, нещата се влушават. Онези, които излизат на улицата през последните години с стотици хиляди, аз мога да кажа, че те са обект на насилие. Те дават израз на протестите си срещу правителството, но за това няма особени възможности агресивно и се, се отстраняват всички, които са против правителството. Един журналист, ако е арестуван през март, заедно с 6 други колеги обвинени са в тероризма, което е в резултат на поведението спрямо групата на опозицията. Един от преводачите на групата под Световната банка, която се провежда в части на страната, свидетелства за това, че има вътрешни разселвания, няколко хиляди души са били принудени да избягат от Иопия в съседните страни. Програмата се финансира от Световната банка, Европейския съюз и други не може да се каже дали е, обвинения преводач е обвинен заради дейността си като преводач, но това е типичен пример. Проведел, провел съм множество интервюта за хора, които са арестувани и измъчвани просто защото са заявили позиция различна от правителството и това включва не само работници, но и преподаватели и журналисти и така нататък. Ставаме свидетели и на злоупотреби, включително на средства предоставени за включително средствата за подпомагане, включително средства за селското стопанство и за обучение. През 2010 година забелязахме, че няма особени свидетелства за действия от страна на Европейския съюз. Редовно се явява такава информация в нашата информация в нашите разследвания. Европейския съюз иска да помогне на Европейския съюз, но нека не забравяме на, на Етиопия, но нека не забравяме, че това подпомага и правителството и техния капацитет и натиска върху населението. Няма възможност за сега да се проведе открита дискусия с правителството. Ние трябва, Европейския съюз трябва да приеме позиция на кротка демокрация, но да се затварят, да си затваряме очите пред действията на правителството означава да толерираме това поведение. До сега Европейския съюз няма успехи по, в тази област, но има и по успехи в сферата на човешките права. Например, през януари правителството е приета резолюция в този дух. Затова днес ви Призоваваме с националните парламенти да накарате Европейския съюз и държавите членки да направят всичко необходимо за овладяване на кризата в Етиопия. Неодавно обявеното извънредно положение ще доведе до сериозни последствия. Международното право в областта на човешките права трябва да е основание да поискаме спазване на гореказаните и да се прилагат съответни мерки в защита на положението. Е, не бива да се използват по дискриминационен начин средствата и силите за правоприлагането, да не се стигматизират хората. Не бива да се търсят само решения по линия на насилието защото е, опитът е, в това отношение сочи, че това е пътя, по който е, Етиопия стигна до тук. И така, три са основните неща. Европейския съюз трябва да настоява за международно разследване за събитията след 2015 година и последните месеци през септември в това отношение бе направена първа стъпка с декларацията на Европейския съюз пред съвета за сигурност. Освен това трябва да поискаме специални доклади и специални процедури за Етиопия. Е, до от 2007 година в Етиопия не е имало специален пратеник и доклад на ООН за Етиопия. Така че там има водещи личности, които трябва да дадат пример. Второ, Европейския съюз трябва да призове Етиопия за решаване на въпроса с опозицията, включително и представителите на опозицията. Така че трябва да се изисква ненасилие при решаването на въпроса. Има хора арестувани през 2013 година като техни правозащитници и до сега а, не може да се докаже, че има терористична ден, въпреки че това са обвиненията. Да се премахнат забраните на правителството относно забраните за ползване на източници на информация, интернет и социални социалните медии. Благодаря. Председателката, благодаря много. Сега давам думата на службата за източна Африка. Нека чуем представителката на комисията, на външната служба. Благодаря за това представяне от Феликс Хорн. Мисля, че всички ние сме запознати с доклада на Human Rights Watch, на Amnesty International и други организации за положението в Етиопия. И всички сме единодушни, че има много поводи за тревога и притеснения ние продължаваме да обсъждаме положението заедно с етиопските ни партньори и тук, и в Адис Абеба, и на всеки международен форум. И наистина настояваме за приобщаващи обсъждания е, за осъзнаване причините и последиците от положението. Знаем, че правителството на Етиопия се върна към вътрешни разсъждения и анализ на причините на ситуацията и отчасти части в речта на президента пред парламента до някъде се разкриха тяхните виждания за основните причини. И все пак пределно ясно е, че отговорите, които се дават до сега в отговор на легитимните проблеми на хората, не удовлетворяват техните искания и очаквания. Хората не смятат, че някой наистина се отнася сериозно към притесненията им. Така че въпреки международните дебати и съобщенията на правителството, виждаме, че протестите продължават. Е, на различни места в страната, в различни горещи точки и наблюдаваме нова вълна на насилие. Вие споменахте драматичните и трагични събития в фестивала Ениджа е, има нападения, специално от млади хора, срещу различни инвестиции, включително европейски. Има изгорени обекти и много от тези места, които предлагат така на също необходимата работа на тези хора. Виждаме в това израз на фрустрация, на отчаяние на населението и особено на младите хора. Всички знаем, че правителството е решило в отговор на това да въведе извънредно положение. Ние реагирахме с, с, с декларация и призив за запазване на човешките права. Важно е в момента, когато страната е в такова положение, човешките права да бъдат спазвани. Отново настояваме за диалог с хората, а не просто да се говори към хората. Трябва наистина да има диалог с тези нещастни, фрустрирани хора, които смятат все повече, че гласа им не се чува в Етиопия. Проведохме няколко двустранни разговора с представителите на етиопските власти в Етиопия, в Брюксел и на други места. Ние ясно заявихме своята позиция и ясно заявихме, че много внимателно ще следим как се използва и прилага извънредното положение, защото то ясно ще покаже до каква степен. Мисля, че това е начина по който ще проличи. Търси ли се контакт с хората или не? Нашата мисия в Адисабеба поиска политически диалог на най-високо ниво с премиера е, също и по повод извънредното положение. Ще продължим да следим много отблизо нещата, защото, особено извънредното положение, защото това е наистина много важно. Ние смятаме и използваме всяка възможност за това да се опитаме да проповедем истински диалог без да налагаме нашата позиция. Ние изхождаме от определени принципи, определени а, ценности, които отстояваме във всяка среща. Не смятаме, че положението може да се подобри или промени чрез насилие. Това е неизменно повтаряното от нас послание. Разбира се, ние мислим за отражението на, на това върху двустранните ни отношения. И говоря за колективно, е, колективно двустранни отношения. Не сме имали време да проведем пространни консултации от държавите членки. Това прави в момента. Нямаше време от въвеждането на извънредното положение, но ясно е, че това ще има отражение върху нашите отношения с Етиопия. И позволете да кажа още една дума за стратегически ангажимент, подписан от председателя на Европейската комисия Юнкер в началото на годината. То този ангажимент задава рамката. Рамката да задълбочим диалога в определени е, сфери. И правителството и човешките права са част от това. Това са много сложни неща и минава време, докато се претворят в дела. Едно от първите действия бе сериозен бизнес среща за ноември бе превидено. 8 ноември беше датата. Е, сега мероприятието се отлага. Е, съгласихме се и казахме и на нашите етиопски партньори, че не му е времето да организираме е, форум на европейските инвестиции защото сигналите от Европа, Етиопия са абсолютно контрапродуктивни и въобще средата не отговаря на изискванията. Така че не сме започнали различния диалог по стратегически ангажимент. Но това е важно средство и с е, Етиопия ние си имаме съгласие, че първото, което ще направим е да започнем диалога за човешките права. Надявам се на участие на високо ниво на, тези, на този форум заедно с държавите членки. Благодаря. Hans que es el jefe de unidad de coordinación de desarrollo África del Este. Благодаря ви. А сега давам думата на представителят на генерална дирекция ДЕВКО, който отговаря за региона на източна Африка. Ще ви помоля да бъдете кратък в изказването си, защото и членове на парламента също искате думата. Дам думата на господин Ханс Штаусбол. Благодаря ви, определено ще се опитам да бъда сбит в изказването си. Мисля, че Клаудия, колежката, с която работим в много тясно сътрудничество, вече каза по-голямата част от важните елементи. Е, ние работим в рамките на предварително определената от службата за външна дейност линия на работа и напълно се придържаме към стратегическият ангажимент и политическият процес, който в момента протича. Бих искал да спомена само няколко елемента, а именно факта, че политиката за развитие се основава на споразумението от Котону и на принципа за партньорство. Ние много държим на този принцип и смятам, че са правителствата на държавите членки и успяхме да допринесем за развитие, което значително благодетелства населението на Етиопия. Имаше много сериозни суши в страната тази година и а, искам да правя сега, не искам да се хваля с това, което постигнахме, но ако си спомните какво се случи през 83-та година, този път успяхме да намерим адекватен отговор, без да ни трябва помощта на Боно, което показва постиженията на нашата политика за развитие. Напълно сме наясно с изрешените притеснения и спряхме подкрепата си за програмата за възстановяване поради споменатите притеснения. Също така бих искал да обърна вниманието ви на факта, че въпреки тясното ни сътрудничество с правителството по различните ни програми, всички наши проекти са насочени пряко към подобряване на условията на живот на гражданите на Етиопия. Отделили сме близо 97 милиона евро към момента за финансова подкрепа на Етиопия. Те са насочени към хората в най-развимо положение, бешенците, хората живеещи в регионите, които са засегнати от сушата и другите фактори, които определят нуждата от вътрешно разселване на страната, а именно изменението в климата. Използваме методологията за разпространение за отделяне на средства за отделните държави и от общо 747 милиона евро са заделени за Етиопия, от които са мобилизирани близо 500 милиона за тази година. Така че се придържаме е, към стратегическия ангажимент, документ, в който е, има включени е, много елементи в подкрепа на гражданското общество. Съгласен съм с казаното от Феликс за подкрепата за гражданското общество, но ние работим в една рамка, която в силна степен ни ограничава, но вече има известно разбиране от страна на правителството, че за нас подобряването на дейността на гражданското общество е много важен елемент и тези тява сметка за този факт. Ще споря от госпожо председател. Благодаря ви. И аз много ви благодаря. А сега думата думата за няколко думи на госпожа Беатрис Миежа, директор на сектор отговаряща за африканския роб в Европейската комисия, генерал дирекция ЕКО. Благодаря ви, аз също ще бъда съвсем кратка. Най-напред ще спомена, както казаха и колегите преди мен, ако искаме да запазим хуманитарната си роля, трябва да останем възможно най-безпрепрасни. Така че да, работим с, с, с, съвместно с правителството, защото това подпомага на нашата дейност. Да, изправени сме действително пред една криза с потъпването на правата на човека, която не може да бъде определена като хуманитарна криза, но паралелно с това има и хуманитарна криза в страната. Тук голяма да бъде включена и с Ел И съм съгласен с колегата сушите и последствията от тях не бяха толкова тежки, като преди 20 или 30 години, но все пак последиците от Ел Ниньо в Етиопия през 2015, не беше през 2016 година, бяха много тежки. Говорим за над 17 милиона души, които са засегнати от недостиг на храна, след които 9,7% трябваше да бъдат подпомогнати от международна хуманитарна помощ. Останалите бяха обхванати от програмите за социално осигуряване на самата държава говорим за над 700 хиляди вътрешно разселени в страната, също така по различни причини. Една от причините са, меж... са сблъсъците между етносите, но друг важен фактор за вътрешното разселване е недостига на храна. И както вече беше споменато нееднократно, страната също засегната от беженската криза. Етиопия става, си остава страната, приотяваща най-голям брой беженци в Африка. Броят им се на около 741 хиляди. Повечето от тях са от Судан, Ерит и Еритрея, както и от Сомалия. И на този етап също така държа да отбележа, че тук не говорим за мигранти, а за беженци, които бягат от много тежки обстоятелства, често от собствените си държави и това са хора, които са склонни да се върнат обратно в родината си, ако там положението се подобри. Разбира се, не проявяваме наивност. Казах, че трябва да останем безпристрастни и независими, но все пак работим в Етиопия и разбира се, в момента много отблизо следим не сблъсъците, които поне към момента не се отразяваха на нашата дейност, а отблизо следим извънредното положение, което беше въведено и мерките, които се прилагат в различните региони, където ние действаме. Трябва да видим дали това се отразява на възможността за достъп на нашите партньори, осигуряващи хуманитарна помощ, защото ние държим на възможността да продължаваме да имаме достъп, да правим оценки на изпълнението на нашите проекти имаме нужда от пряк достъп до съответните региони. В противен случай ще се наложи да прекратим някои от програмите си. И вторият елемент е сигурността. Към момента нямаме сведения, че е имало въздействие върху безопасността на нашите хуманитарни партньори, но разбира се следим какво се случва отблизо. Държа да отбележа така, че тази година е изключително гледна точка на финансирането заради Елни. Ние сме, изпълняваме програми на 165 милиона евро в Етиопия. Обикновено отделяме между 25 и 30 милиона евро годишно за тази страна. Благодаря ви. Дам думата на госпожа Линда Макерен, председател на Комисията по развитие. Благодаря ви. Аз ще бъда съвсем кратка. Колегите от ДИЧИ Девко ни заявиха, че Етиопия е основният бенефициер на помощ от Европейския съюз и смятам, че резултатите от тази помощ са налични и всички бихме искали Етиопия да продължава да постига напредък в развитието си и да остане стабилен партньор за Европейския съюз. Има обаче и сериозни притеснения, свързани с правата на човека. Всеки, който се занимава с политика, знае, че позиция винаги ще има. Това е очевидно за всички нас, дори и в, в вашата политическа група се спусквате с опозиция. И това се приема като факт от живота. Знаем колко тежко е положението в Етиопия и колко тежко са последиците от Ел Ниньо, но все пак мисля, че ще приемем, ще приемем загубата си, ако кажем, че всичко това е това, което се случва в момента в страната е нормално. Не, наличието на опозиция е нормално и трябва да се намери начин да се справя с нея от страна на правителството без потъпкване на човешките права. Мисля, че повеждането на днешното изслушване беше много добра идея. Надявам се, че нашето послание ще стигне до властите на Етиопия, че ще може да нам... ще намерим някакъв начин да работим заедно за изграждането на една демократична, стабилна Етиопия, която ще осигури по-добри условия на живот на гражданите си. Благодаря ви. Двама колеги са поискали думата. Госпожа Гомеш и госпожа Лорд По една минута давам и на двете ви. Много може да кажете за рамките на една минута. Госпожа Гомеш. Бих предпочела да вярвам, че служителите на Европейската комисия са наивни. В противен случай трябва да ги нарека лъжци. Положението в Етиопия е толкова потрясаващо, колкото го описа господин Феликс Хоян. Това не е демократична държава. И единствено представител на Националния фронт на Франция може да определи страната като млада демокрация. Очевидно, че представителите на Европейската комисия споделят това виждане. Това е една страна, в която правителството е напълно нелегитимно, то не беше избрано на избори и в момента е, посегателства над населението. Затова е недопустимо да излизаме с подобни изявления, в които само се правим, че парламента е място, в което има възможност за воден диалог при положение че, с диалог с власти, където има очевидно е, потъпкване на правата на човека. Трябва много ясно да заявим, че имаме нужда от независими разследвания на всички кланета, включително и на фестивала и реча трябва да се прекратят незабавно всички мерки с извънредното положение, включително и спирането на интернет и разбира се да бъдат освободени всички политически затворници. И това продължава въпреки вчерашното посещение на госпожа Мекъл в тази страна, в която има извънредно положение, което беше срам за всички нас. Благодаря ви, господин Лохпилер, има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Имам въпрос към представителят на Human Rights Watch. Можете ли да ни кажете нещо за Угодин? На второ място, струва ми се, че, че изявленията на Европейския съюз са много далеч от действителността. Мисля, че Европейския съюз изостава много от собствените си стандарти по отношение на правата на човека. И смятам, че за в бъдеще службата за външна дейност би следвало да промени своята политика. А по отношение на германският канцлер, който е и мой канцлер, знаете, че има пет държави, с които има споразумения по отношение на миграцията между Европейския съюз и Африка. Тя посети три от тези пет държави Мали, Нигер и Етиопия. Посети Етиопия също така, защото там се осъществява проект, свързан с здравеопазването, което се финансира от е, Германия. Очевидно, че посещението на госпожа Меркел се, основ... се обясняваше с факта, че искаме Етиопия да задържи президента на своя територия. Но ако в това се състои нашите споразумения в областта на миграцията с страните от Африка, ако това значи ние не можем да критикуваме случващото с правата на човека в тези държави, значи ни чакат много тежки времена по отношение на правата на човек за бъдеще. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Лохбилер. Думата има госпожа Вержия. Oui, Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да се присъединя към казаното току-що от колегите Ана Гомеш и Барбала Лохбилер. Благодаря на господин Хорн за изказването му. Присъединявам се към притесненията, което според мен е доста слаба дума по отношение на последиците от извънредното положение. При положение, че ви ни писате, какво се случва всъщност преди въвеждането на това извънредно положение. Знаем колко се влушават нещата след въвеждането на подобни мерки. Разбирам напълно предпазливостта, която проявяват представителите на Европейската комисия и на Европейската служба за външна дейност, но при все това всяко нещо си има граници. твърдите, че африканските държави не могат да разберат обсебеността на Европейския съюз с проблемите с миграцията, предвид в какво е положението в Африка, това е напълно разбираемо, защото движението на население в тези държави е нещо абсолютно несравнимо с това, което ние тук в Европа живяваме. Така че да, те наистина не могат да разберат нашите притеснения. И бих искал да почета още нещо, в което сама се убедих, защото съм го виждала. Когато резултатите избора са 100% от местата в парламента за управляващата партия, ами всичко вече е казано, няма нужда изобщо да се обсъжда темата а по себе си вече би трябвало да бъде е, фактор, който да ни притесни и който да задейства на съответните мерки при цялото ни уважение към партньорите ни, като все пак не бива да ставаме и за смях с тези партньорства. Ами се струва, че това, което прави в момента Европейския съюз, е, тук съм съгласна с Анна, не знам дали представители на комисията са наивни или са лъжци. Аз смятам, че те се държат цинично, което пък е друга гледна точка над нещата. И от всичко, което чух, особено бях потресена от въпроса за проследимостта на европейските средства. В Етиопия това е особено важно, за да се запази авторитета на Европейския съюз, за да се запазим и авторитета на партньорите ни на място, които в момента ни е, призовават да им помогнем. Така че има какво да се свърши в тази област. И ви благодаря за начинът, който се ръководи това изслушване, така може да постигнем а, някакъв напредък. Thank you, Chair. I will be very brief, and I, uh, if you don't mind, I will switch. Не, Благодаря ви, госпожо председател. Ще си изкажа на шведски. Uh, uh, av kränkningar av mänskliga rättigheter, specifikt Бих искал да засегна един въпрос, свързан с нарушаването на правата на човека. Става дума за един шведски лекар, който от три години е в затвора. Той беше задържан по подозрение, че е взел участие в различни дейности, но съгласно твърденията на шведското правителство, той е невинен. Цялото съдебно производство също така силно ни притеснява. Освен това, този лекар в момента им страда от е, тежки здравословни проблеми и трябва успешно да се върне в Швеция. Така че питам поставите на вършната външна дейност, запознати с този случай и дали може да направи нещо по въпроса. Председателката, ами, а... не напред бих искала да помоля за тишина в залата. Има прекалено много движение. А, има искане от представителите на представителството на Етиопия да вземат думата. И ми се струва, че най-малкото от чисто възпитание би трябвало да им дадем думата за две минути. Въпросът на господин Адуктуса ми се струва важен и ако може да отговорите в писмен вид, ако не може да отговорите от сега, ще бъдете много добре. Сега давам думата на посолството на Етиопия за две минути. Благодаря ви оценяваме интересът и притесненията, което проявява вашата парламентарна комисия за случващото в момента в страната ми. Благодаря също, възползвам, бих също така се възползвам от тази възможност да благодаря на Европейския съюз за непрестанната му подкрепа, включително и през този тежък период. Както знаете, Европейския съюз е сред основните партньори в политиката на развитие на Етиопия в по отношение на хуманитарните кризи и последиците от изменението в климата. Госпожо председател, въпреки бързи економически растеж в Етиопия и отчасти поради него има протести и демонстрации срещу правителството в Атис Абеба. И голяма част от ам, тези протести бяха напълно основателни, защото голяма част от администрацията беше в подконтрол на лица, които искат да сложат край на мира в страната и голяма част от тях да, на практика са контролирани от хора, които в момента живеят в САЩ, което доведе до загуба на животи и насилие, което силно наскърбява цялата ни страна. Госпожо председател, смятам, че ние в Етиопия държим на демокрацията не за да се харесаме на някой друг, а защото нашият народ и нашата страна се нуждае от демокрация. В страната ни има над 80 етнически групи, така че просто нямаме друга възможност, освен пълна демокрация. В това отношение демокрацията за нас не е лукс, това е въпрос на оцеляване. Въпросът е дали ще продължим да съществуваме като една единна държава или не. Въпреки това, госпожо председател, ние сме убедени, че не можем да наложим демокрацията. Ние вярваме в диалогът и, както казва госпожа Клаудия Видей, ние вярваме в демокрацията, но вярваме, че не може да бъде наложена на народа. Ние вярваме в демокрацията, която се е зародила от самият народ. Уважаеми членове на Европейския парламент, само преди 25 години започнахме да живеем като демократична държава и през тези 25 години постигнахме значителен напредък в областта на демокрацията и правата на човека. Проведохме пет национални избори и няколко избори на регионално равнище. Всяка една от партиите е представена в представителството на политическите партии, която е демократичен орган. Имаме също така и омбудсман и в момента полагаме големи усилия за провеждане на независими разследвания, които отговарят на всички най-високи международни стандарти. Това разбира се, значи, че по страната на... не стоят предизвикателства, напротив, има такива и те са огромни, но сме убедени, че с диалог с вас ще имаме възможност да ги разрешим. И ще си позволя с, за 30 секунди да отговоря на кашеното от господин Феликс Хорн относно дискриминацията на етноса Уром Ромо. Не разбирам неговите думи. Регионът на Оромия се ръководи от представители на етноса Оромо. Правителството в парламента на в парламент има 32% от а, депутатите са Оромо. Председателят на а, представителството на националните депутати е представител на Оромо и голяма част от а, високите постове в администрацията са от етноса Рома. Така че не разбирам къде точно виждате тази дискриминация. И накрая по отношение на прилагането на мерките за извънредно положение, бих искал да ви уверя, че дейността на Организацията за хуманитарна помощ в Етиопия, както и диалога с различните политически партии, представители на гражданското общество е гарантиран, както беше заявено и от президента и от министър-председателя при обявяването на извънредното положение. Благодаря ви, ще, стоим, ще следим отблизо положението в Етиопия. Надяваме се положението с правата на човека да бъдат подобрени. С това